Дами и господа, добър ден! Продължаваме сесията днес с посланника Тот, който е изпълнителен секретар на подготвителната комисия на Организацията на договора за пълна забрана на ядрените опити. Това се вписва в приемствеността на работата, която вече сме извършили по разоръжаването и неразпространението на оръжие за масово унищожение, което е твърде актуална тема. Вие сте изпълнителен секретар на тази организация от 2005 година. Имате дълъг опит в е, областта на неразпространението и разоръжаването. Припомням, че този договор за забрана е, е допълнение, необходимо допълнение. 44 специфични страни трябва да го подпишат и ратифицират и 9 от тях все още не са го подписали или ратифицирали. Така че естествено ще е, ви слушаме с интерес, за да знаем докъде са стигнали ратификациите, но като си има предвид и е, актуал, е, актуалността, знам, че миналата седмица сте били в Нью Йорк. Би било интересно да чуем становищата ви във връзка с Иран, Северна Корея и резолюцията, която бе гласувана миналата седмица в Нью-Йорк. Господин посланник, оставям ви думата. So Много ви благодаря. Добро утро. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас. Мисля си, че момента е подходящ за нашата организация да изрази своята благодарност за неотклонната подкрепа от страна на Европейския съюз за договора. Този момент е уместен, както вече беше споменато от вас, господин Данжан. Очаква ни една интересна седмица в Нью-Йорк. Среща на най-високо ниво заседание на съвета за сигурност на ОНЕ по договора за разоръжение, договорите за разоръжение и нашия договор е с приоритетно значение. Бих искал да спра на напредъка на договори на нашата организация през последните години, въпреки затрудненията, с които продължаваме да се сблъскваме. Бих искал да говоря за новия политически тласък и ако ми позволите, и ако времето позволи, бих искал да ви предоставя по-широк контекст защо този договор има значение, както и механизма за проверка в рамките на този договор. Ще започна с някои биографични данни. Договорът беше за първ път подписан през 1996 година а Това беше толкова за забрана на опити с ядрено оръжие във всички възможни среди и условия. Договорът съчетава забраната с режим за проверка. И тези два аспекта са взаимосвързани. Господин Данжан успя да ме изпревари и да спомене за уникалната формула на договор. 44 страни са ратифицирали договора и договорът е успял да влезе в сила, защото всички подписали страни са го ратифицирали. Това е нещо наистина уникално. По напредъка. Ако имаме мултимедиен проектор, ще помоля колегата ми да покаже и слайдове. Но ще се постарая за сега да говоря в достатъчно ярки цветове, за да компенсирам липсата на слайдове за сега. Режимът за проверка е насочен към това да се гарантира спазването на договора. Този механизъм се състои от три елемента. Първо, глобална система за наблюдение. Тази система слуша дали има тишина, що се отнася до опитите с ядрени оръжия. Това слушане се извършва под земята, в атмосферата и в океаните. Ако има някакъв шум, породен от опити с ядрено оръжие, веднага получаваме сигнал. Ние имаме 337 инсталации в цял свят. Така че, реално, ние подслушваме целия свят, всички среди. Тоест, ние имаме една технология за подслушване и по този начин проследяваме какво става. Всички шумове, които се регистрират, се изпращат се изпращат в Международния център за данни в Виена. Глобална комуникационна система се използва за това. 250 комуникационни станции имаме в целия свят. В Виена се обработва данните. Ние обработваме данните. Вие ще видите слайда. Защото наистина има много шумове. Вчера вие чухте, че имаше съчетание между цунами и силно земетресение. И всички наши инсталации улавят подобни шумове. Разбира се, ние не се интересуваме от такива шумове защото те не отговарят на целите на проверката, но трябва да провеждаме разграничение между цунами, земетресения и това, което не може да се обясни с природни сили. И тогава вече, в последния случай, проучваме по-задълбочено нещата. Така че в дебата ни обработваме данните и информацията, но ние не сме някаква черна дупка или някаква проксмокачка, която засмуква цяла тази информация и тя остава там и ние пазим. Ние предоставяме тази информация на всеки две години. Ние имаме разпределение на информацията почти в реално време. В момента, в който получим информация, ние изпращаме тази информация по цялата комуникационна система на нашите потребители – в цял свят. Те са над 200. Мога да ви кажа после по-късно колко гигабайта данни изпращаме във всяко съобщение. Третия компонент на тази система е мрежата за безопасност, която се нарича инспекция на място. Ако някоя държава не спазва условията на договора, извършва ядрени опити, то тогава се изпраща инспекция на място. Инспекция състои от 40 души с 500 тона оборудване за проверка. В продължение на 4 месеца се намира на място, за да наблюдава ситуацията на място и да провери как стоят нещата. Напредъка ни в тези условия следва да се измерва 1997 година. Тогава организацията започна да функционира със седалище във Виена. Говорим за една голяма система. На картата виждате, че говорим за 600 различни инсталации в цял свят. В цял свят съвсем буквално. Защото има инсталации в Антарктида, в Гренландия, където дори няма редовно корабоплаване. Така че работи в най-различни климатични и географски условия, административно политически. Някои от тези хидроакустични станции струват до 20 милиона щатски долара. 270 души отговарят за системата в Виена и още около 570 души работят в станциите ни в цял свят. Беше първо замислен плана на системата и в крайна сметка 75-80% от станциите бяха пуснати в експлоатация. За съжаление, ние изпробвах, трябваше да изпробваме системата два пъти – заради Северна Корея през 2006 и 2009 година. Защото вие знаете, че Северна Корея извърши два опита с ядрено оръжие. И на слайда вие можете да видите как различни станции в цял свят регистрираха сейзмичния сигнал. Говорим за 61 сейзмични станции, политическото послание от картата. Е, няма да говоря много за политически аспект, но 61 станции бяха пуснати в експлуатация в цял свят – контекста на Ирак е източника на информация за проверка. Фактът, че информация информацията идва от един източник или няколко източника. Тук 61 станции позволиха да получим много точна информация, защото никакво изкривяване на данните просто не беше възможно. Тоест, ние имаме неутрални данни за проверка, които се получават в резултат на многостранно всеобхватно споразумение. Освен сейсмичния компонент, който отразява ситуацията от 25 май, бих искал да ви напомня един пример от 2006 година. Това е първият ядрен опит на Северна Корея и как емисиите на газ от една малка експлозия са регистрирани. Вие виждате разпръскването на инертни газове. Говорим за едноминутна емисия на, на инертни газове, които бяха регистрирани от станция, която се намира на 7000 км от мястото на опита. детонацията. Силата на експлозията беше 350 пъти по-малко, отколкото обичайните опити. Може да бъде измерена, да бъде регистрирана чрез регистриране на емисиите на инертни газове. Само една четвърт една четвърта от цялата ни проектирана система за улавяне на емисии на инертни газове в момента е в експлоатация. но наистина това позволява на нашата система да бъде много устойчива. Системата работи при помощта на моделиране на транспортирането или движението на въздуха, така че ние можем да измерваме и да регистрираме къде има емисии на газове. И точно тук на слайда виждате, че чрез много платформи ние имаме инсталации, които се намират върху въздухоплавателни съдове, кораби на сушата и те регистрират данни. Ние получаваме 6 хиляди отделни пакета данни всеки ден. И тук виждате моделиране възоснова на тези 6 милиона а, пакета данни, които получихме за един ден. Всички тези технически подробности нямат смисъл, ако те не са в основата на нещо много по-важно. Целта е страните да имат възможност да гарантират, че първо има забрана за ядрени опити за всички страни, във всички възможни среди и че тази забрана въжи за всеки и всеки трябва да знае какво се случва. Вие разбирате колко е сложно да се гарантира това да няма необосновани положителни или отрицателни сигнали, защото фалшивия положителен сигнал може да създаде проблеми, както и фалшивия негативен сигнал. 250 хиляди измични събития се случили през миналата година. От 250 хиляди сеизмични събития Имаше също така сейзмични събития в Северна Корея, които имаха отношение към предмета на договора. Това бяха експлозии и ние трябваше да гарантираме така, че тези две игли в купата сено са открити, но същевременно другите останали от 250 хиляди събития без тези две, трябва да бъдат потвърдени, че те не са ядрени експлозии. 181 са членовете на нашата организация, включително и страни като САЩ. И ние сме в интересна ситуация. Вие всички знаете, че през 8-9 години. В САЩ имаше доста сдържан подход към този подход. Е, не се смяташе за толкова необходимо дали трябва да има инспекция на място, освен обаче САЩ, независимо от това, инвестираше в тази система, която струва около 200 милиона долара. И двете предишни администрации на САЩ инвестираха и за това практически всичките ни инсталации за наблюдение работят от тях голяма част на територията на САЩ. Разбира се, много интересно да получаваме данни от системата, но също така е много важна и готовността да се допринася за механизма за проверка. Така че е доста интересно, че дори най- силната страна, която е толкова технически подготвена, не беше особено ентусиазирана, що се отнася до това да се извършват инспекции на на място в тази страна от страна на международен орган. Тоест, в момента вече имаме една глобална, много сложна и разнообразна система, която изисква инвестиции. Като тази система, която 10 000 изследователи работят за тази система. Какво означава това на практика? През май 2009 година, представете си, че вие сте от страна като Коста Рика, страна, която няма дори армия, няма никакви възможности за проверка, но вие сте представител на Коста Рика като член на съвета за сигурност на ОНЕ и се обсъждат ядрените опити. Има значение дали вие знаете какво се е случило или само слушате постоянните членове на съвета за сигурност. Какво направи тази система? Час и половина след като беше извържен ядрен опит в Северна Корея, в всичките държави, членки в техните столици и съответните научни институти, беше получена информация. И освен всичко друго, мястото на опита беше много близо до мястото на предишния опит. Трябва да ви кажа, че това е също рядко явление. Е, разстоянието между двата обекта, двете места за провеждане на опита беше само 5 км. Защото обикновено разстоянието е 15-20 км. И това също за нас беше важна информация, така че на 25 май в 9 сутринта ние предоставихме цялата тази информация на всички заинтересовани страни и в Виена също така експертите започнаха да анализират всички тези данни. Анализираха сме и и специфичната е вид сейзмограма, характерен за ядрено оръжие. Така че вече след обед в всички държави, Коста Рика и държавите, които са постоянни членки на съвета за Сирунс, вече разполагаха с научно потвърдена информация за това, че е имало ядрен опит. Тоест, те са могли да вземат решение възоснова на ясна информация от източници, които информация, която е получена от 90 източника, разположени в страните, в които са разположени нашите инсталации. По този начин ние осигуряваме равнопоставеност. За съжаление, нашата система наистина се беше задействала в резултат от тези ядрени опити, но това показва, че тя работи. Това, което се опитвам да кажа, е, че тази система е уникална. Но и забраната е уникална. За първ път в историята на ядренето на разпространение и разоръжаване, държавите членки поемат задължение, което проистича от правен акт, да не провеждат опити. Вие разбирате какво е значението на тази забрана в контекста на другите договори. Това е забрана за всички възможни моменти от времето и за всички среди. Следващият важен елемент е задължението за проверка. И това задължение е еднакво за всички. За първ път това задължение за първ път беше възприето в многостранен договор. И това също е означение. Затова една трета от станциите, които видяхте на първия слайд, се намират на територията на държавите, които имат ядрено оръжие. Така че тук има, разбира се, определен компромис. Държавите с ядрено оръжие участват на равна нога с другите страни. Те допринасят със средства и с други ресурси, защото те имат бивши обекти за изпитвания на ядрено оръжие и те също получават информация от системата. Но нито една държава, дори най-голямата, не може да работи изолирано. То тази размяна на данни е изключително демократична. Както вече казах, информацията се предоставя в реално време и това всеобхватно споразумение е уникално и то дава възможност на страните да бъдат равнопоставени в международната общност. Е, е, е, yes. Нека да поговори по един друг въпрос. От 44-те препоръчени имена на държави, 9 липсват. Девете липсващи подписа включват и подписите на Пакистан, да речем. Липсва ратификация от страна на Съединените щати, Китай, Иран, Египет, Индонезия. Те представляват допълнително предизвикателство за нас. Хубавото е, че от 1997 година насам ние сме се разраснали от 0 ратификации до 150 ратифицирани, държави, в които договорът е ратифициран. И трябва да превърти, може би, малко записа на паметта си, за да видим че последните 10 години не са били златната ера на многостранните договори. В този период от 1997 година насам ние успяхме да вземем подписите на 100 държави. Това е всъщност твърдото убеждение на международната общност, че този договор трябва да влезе в сила и трябва да действа, тъй като той служи на определена цел. Иначе държавите не биха поели политически ангажимент, не биха дали ратификация на този договор, Независимо, че понякога някои от държавите се страхуваха, че настъпват определени стратегически партньори, И а, понякога инвестициите се считат за не особено големи инвестиции, защото а, в крайна сметка те наистина не представляват толкова а, големи средства. през миналата седмица ние смятаме, през миналата седмица, след действията, които се случиха тогава, ние смятаме, че ще постигнем ратификацията на договора. Ние присъствахме там по покана на президента Обама. Там говорихме и за резолюция 1887, като там стана дума и за въвеждането на договор за пълна забрана а, предсрочно. Разбира се, такива събития не сме видели твърде често през последните няколко години, такива срещи се случват веднъж на 16 години. Последната, която си спомням, беше през 1992 година. И всъщност видяхме толкова много хора, които подписаха този договор през 1996 година. Това според мен, ако някой има съмнение, беше ясен показател, че поне в умовете, в ума на американската администрация, на американския президент, целта е реалистична. Въпросът е, разбира се, каква част от тази цел може да бъде реализиране и разбира се, тук идва приноса, вашия принос и приноса на всички, които вярват в върховенството на закона, в един многостранен контекст, в договори, които са прозрачни за всички и са обвързващи за всички. Ние трябва да инвестираме време и енергия, за да реализираме тези идеи Въпросът е какво може да се случи с държавите, които още не са приели договора, какво може да се случи в Индия и Пакистан, с Израел, Иран и Египет. Е, разбира се, може да поговорим малко повече и по този въпрос, ако ви интересува. Нека набързо да кажа, че този договор е неизменна част от договор за неразпространение на оръжия и ако споделяте моето мнение, този договор показва пукнатини върху фасадата на сградата. Тези пукнатини не изглеждат много добре. Следващата година тук ще има среща и този режим всъщност от 60-те години насам е основата за една среда, която не предоставя свободи за всички, Вие разбирате, че ние не просто живеем в една среда след 11 септември, живеем след Мумбай, след Исламабад. Ние живеем в една среда, където злоупотребата не само с ядрени оръжия, но също така и с познания и с друг тип оръжия може да представлява предизвикателство не само за вас, но и за всички нас. Така че това е част от този режим. Този режим може би ще се доизменя с продължение на една-две години, но не може да се видоизменя без край, защото този договор е последната линия на отбрана – защото ако държави като Северна Корея продължават със своята дейност, това е последната линия, която трябва да пресекат. Така че може да попитате каква е ролята на един такъв режим, на един режим на проверка, ако една държава като Северна Корея продължава толкова упорито да експериментира. Да, ние трябва да налагаме санкции и тя трябва да се мобилизира цялата международна общност, като се види какъв е, е законът, какви са законовите рамки, които не се спазват. И в този случай международната общност е изключително силна, и може да налага своите решения. Ще спра тук, може да зададете въпроси и след това ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Благодаря за техническите ви обяснения, които бяха много ясни, много ценни, както и за по-общите ви забележки по режима за неразпространение. Сега ще дам думата на моите колеги. Първо госпожа Лузинг. Thank you. Да, благодаря ви, господин посланник, за вашата изключително професионална презентация. Можем само да приветстваме такъв проект, е, независимо от политическата ни ориентация. Радвам се за резолюцията, за която говорихте. Тази резолюция действително захранва нашите надежди, че процеса, който действително се беше провлачил и забавил, ще получи е, нов тласък. В крайна сметка се питаме защо някои страни не подпишат или не ратифицират този договор. Сигурно има всякакъв вид причини. Мисля, че сигурно има и някакви интереси или политически, или военни. Ако президента Обама сега настоява е, е, за ратификацията, защото щатите не са ратифицирали още договора, бих е, пожелала приятелските държави Израел и щатите съответно да ратифицират. Това би улеснило нашата задача пред други държави. Защо някои държави не ратифицират? дали има някакви технико-военни причини за това. И имам въпрос, е, извинявайте, аз сигурно съм профан, е, ще ви задам някакъв технически въпрос, но това сигурно ви изглежда доста странно. Сега, е, военните в Штатите говорят за евентуално използване на ядрено оръжие. Например, отговарящия господин Купър най-вероятният сценарий, който успях да открия, да прочета, се отнася до ядреното оръжие, което позволява да се взривяват бункери. Същност става въпрос за взривяване, за да бъдат разрушени. И там се говори за така наречените мини-нукс, които са необходими явно за подготвителната работа на опитите. Дали именно заради военното ползване на това мини-ядрено оръжие, армията върви в обратната посока на политиката, която желая днес президента Обама. Господин Свобода. Да, благодаря ви. Имах е, повод преди известно време, тъй като тази агенция не е много далече от е, моето местожителство, е, да посетя агенцията. Срещнах се с господин Тот, така че няма да задавам много въпроси. Бих искал като, да ви кажа, че като Европейски парламент Имаме контакти с САЩ, имаме посещения в САЩ, има парламентарна делегация, смесена парламентарна делегация. Като Европейски парламент е, ние участваме и в срещите на върха. Така че парламента би трябвало да приеме резолюция, която да подкрепя резолюцията, за която посланник Тот говори. Всъщност, без общественото мнение да знае това, явно има чудесна система за инспекции за проверка, основана на доверието, но точно за това, защото проверката е такава, някои не подписват, някои просто не искат да се чувстват толкова проверявани. Затова искам да ви кажа, скъпи колеги, тук, че а, отвъд партиите, чрез нашите контакти, чрез работата ни с а, американските сенатори, с членовете на Конгреса, като депутати от Европейския парламент ние трябва да подкрепим тази резолюция, защото ако щатите подпишат, други страни ще се почувстват под натиск. Но щатите не могат да убедат другите страни да подпишат, ако те самите не подпишат на първо време. Така че това е много важен въпрос и нашия парламент трябва да работи по него. Благодаря, господин Вагел. Благодаря, господин председател. Ви, бих искал да ви поздравя за тази инициатива да сложите този дебат в нашия дневен ред. Според мен е изключително полезно да говорим с организациите, които са близо до сърцевината на дейността на нашата комисия но понякога е доста трудно да се научи повече а, за същината и за напредъка, който е постигнат от този тип организации. Аз лично съм бил посланник в тази организация в Виена и много се радвам, че сте отбелязали толкова много напредък. Докато бях там, беше, това беше по-скоро една приятна идея и сега се радвам, че тази идея се е доразвила в добра посока. Според мен обаче основният проблем, който беше засегнат от нашата колежка, е все още на лице. Има тук държави в списъка, които не участват и около тях с, с тях са свързани не само проблемите за неразпространението, но също така и всички останали проблеми с войни, въоръжени конфликти и всички останали опасности, пред които сме изправени в глобален мащаб. Така че наистина ще бъде истински успех а ако те се присъединят към този договор, да речем Китай, Иран, разбира се, Пакистан, както и други държави. Разбира се, Присъединявам се към вас, като изразяваме удовлетворение от това, че Съединените щати заемат една по-благоприятна позиция по отношение на договора и се надявам, че нашите дебати също така могат да допринесат към по-голям разум в тази криза на взимане на решенията в Съединените щати. Ясно е, САЩ имат предимство и вие го споменахте. Е, вие сте дипломати, не казахте всичко експлицитно, но разбира се, ако имате не само данни, но също така и капацитета да тълкувате данните, Американците е, могат да извлекат много повече от наличните данни от словенците, да речем, или от бръга на слоновата кост. За това, разбира се, е много хубаво, че че има реални ангажименти, които се поемат към осъществяване на общите цели. Липсваше ми, господин посланник, информация във вашето експозе информация за склонността на Русия да сътрудничи, така че може би бихте могъл да добавите малко информация за нашите позиции в връзка с отношенията ни с Русия. Това в общи линии беше, което исках да кажа. Много ви благодаря за информацията. Благодаря, господин Гуалтери. Благодаря. И аз искам да благодаря за изказването ви. Много научих, докато ви слушах. И разбирам, че многостранните отношения са изключително са важни. Тук не става въпрос за много полюси, а за многостранност. Вие иллюстрирахте всъщност една нова надежда с влизането в сила на този договор – но в сърцето на всичко това е промяната на поведението на щатите. Аз също искам да получа малко повече е, информация за текущия дебат в Сената. А ако добре помня, именно вчера Сената в крайна сметка се примири е, и реши да се съгласи с предложенията на Обама за здравната система – така че какво става в е, областта, която днес разглеждаме? Ако трябва да съжаляваме за нещо, то е точно за поведението на индийския подконтинент и всъщност неразбирателството между Пакистан и Индия. Според мен от геополитическа гледна точка това е много сложен възел, защото там се хвърля масло в огъня – и искам също така да чуя какъв е дебата между елитите в Индия и в Пакистан. И какъв е дебата в самите страни и какво прави Американския конгрес спрямо тези две страни. Много благодаря. Господин посланник, заповядайте. Много благодаря за въпросите, които ми зададохте за следващите 4 часа. Ще се опитам да ги групирам по някакъв начин, така че с ваше позволение ще се опитам да обединя онези елементи, които позволяват това. Имаше въпрос за ситуацията, свързана с други държави Израел, Китай, Пакистан, Индия, Русия. И разбира се, имаше въпрос с ратификацията от страна на Съединените щати, какви са шансовете там. А, имаше един елемент от господин Свобода за това какви държави и членки на Европейския съюз и парламентаристите могат да направят. Да започнем с ратификацията. Разбира се, държави като Китай, Индонезия трябва да чакат ратификация от страна на Съединените щати. Тези две държави казват да, те се придвижват към ратифициране, но искат първо да видят, че щатите ще ратифицират този договор. Тук има политически лостове на въздействие върху тези страни и те казват, докато Съединените щати не ратифицират договора, ние няма да участваме, те са в режим на изчакване. 67 гласа са нужни в Сената, за да се ратифицира а, този а, договор. А, демократите, както знаете, имат повече гласове, те са по-добре настроени. Разбира се, тук се чуват и други гласове, има и вътрешни изисквания, свързани с економиката, с финансовата ситуация, климатичните промени, разбира се, и други въпроси, които също трябва да се обмислят. Тоест, цената ще трябва да разглежда и други въпроси. Так, в никакъв случай не е лесно да се предвиди как сенаторите ще гласуват и как ще последват партийните насоки. Сега във връзка с договора президента, държавния секретар, заместник държавния секретар, те са бивши сенатори, конгресмени, Хилари Клинтън, знаете, Така че наистина за тях е важно това, че знаят, интегрират как работи като цяло политическата система. Знаете колко важно е това. А, също така те се нуждаят от подкрепа от двете страни. А, Кисинджер е споменавал това, затова, независимо какво е политическото ви, каква е политическата ви принадлежност, може да се подкрепи неразпространението на ядрени оръжия. Там има дебати наистина и като споменаваме Кисинджер, тук може би трябва да спомена една категория, към която аз принадлежа една а, категория на наивниците. Те казват, че ядрените оръжия стават по-скоро активи или пасиви в случай, че а, може да се злоупотребява и то не само с ядрените оръжия, но с самите технологии, с материалите, с отделната техника, която може да помогне на други хора да използват отделните компоненти за своите цели. Ако следвате срещата, ако сте проследили срещата на съвета по сигурността, Хенри Кисинджер и Шулц присъстваха заедно – в съвета по сигурността, като по този начин показаха маловъжността на партийната принадлежност. Сенатор Маккейн, сенатор Луган прегърнаха, приеха тази идея, която беше пропагандирана от господин Кисинджер, господин Шулц. Разбира се, тук има и други фактори, като преразглеждане на цялата ядрена политика. И тук отново се връщаме отново към ролята, която могат да играят, на ядр... Е, която могат да играят ядрените оръжия могат да се предвидят последствията, как ще се приемат договорите за неразпространение и разоръжаване. Имаше и едно проучване, което бе проведено преди няколко седмици. То бе проведено от експерти от Академията на науките. Така че наистина има усилия от страна на президента, има подкрепа и от по-долните нива, от експертните нива и трябва да проявяваме търпение, като не смятам, че никой, като смятам, че никой не трябва да се намесва в един вътрешен дебат с цел да се вземе някакво решение. Моето мото е, че всяка държава трябва да реши е, дали договора представлява интерес за нея или не. Тук не трябва да се намесва международната бюрокрация или международната общност. На първо място, по този начин държавите подпомагат своята вътрешна сигурност. Не, няма смисъл да казвате на държавите, те да мислят, че не, ние ратифицираме този договор заради вас. Според мен това е най-важната идея, нещо, което и Кисенджер и Шут се опитат да кажат и а, нещо, което се опитваме и да кажем и в Индия. Това, което наричам контекста пост-Момбай. Ако а, има качване на съоръженията, да речем, в Пакистан, там има всъщност регионално състезание по въоръжаване. Разбира се, ситуацията е различна в Пакистан, в Индия. Разликата е голяма, да речем, с държави като Китай. Броят на съоръженията, на инсталациите, Нараства броя на хората, които работят с тези технологии. И това е индикация за всички нас, къде системата може да не проработи. Ако сложим това в контекста на това, къде беше Мумбай, Разбира се, ние не искаме да видим влушаване на ситуацията, но това не е нещо, което политиците могат да изключат. И Кисенджер и Шуц казват това. Ние не можем да изключим тези ситуации, не можем да изключим тези активи, не можем да изключим факта, че някои хора биха могли да злоупотребят с това. В Индия, може би имаме класически случаи на отлагане, може би това е пример от учебниците. Не, този случай не работи по принцип, но може би работи за тази конкретна държава. Това ни припомня наистина случилото се с Индия. Ситуацията Каргирн през 2002 година, когато министър на отбраната каза, че а, да, Индия ще вземе няколко ядрени бойни глави, Пакистан утре няма да съществува. Защото ако нещо се обърка в регион като Южна Азия, с всички линии на търговия, на доставка, всичко това означава, че ситуацията наистина изключително ще се заплете. Т.е. трябва ситуацията да се обмисли във връзка с Индия, с Пакистан, с Китай. А в същото време трябва да видим на къде се насочват държавите. Индия преди две-три седмици е, учените казаха в Индия, че им трябват повече тестове с водородни бомби. В Индия научното общество, което отговаря за 92-та експеримента с ядрени оръжия, казаха не. Не, не искаме да поставяме връзките си с Съединените щати в опасност, защото а, по този начин, като продължаваме с експериментите, ние всъщност наистина поставяме индийско-американските отношения в опасност. The purpose. И много интересно, че тези коментари не идват от някъде отвън, от САЩ, от международните организации. Това са коментари, които са отправени от самата Индия, от учените, които работят за федералните научни и изследователски центрове там. И се наблюдава една ситуация, в която се извършва преоценка на условията и от политиците, и от учените. И ние получаваме някакви сигнали за това какво се случва зад колисите. Подобен процес протича и в Китай. В момента се извършва преоценка на състоянието на системата за национална сигурност в Китай. Що се отнася до взаимодействието? Бих искал да подчертая, че на този етап този договор може да влезе в сила само с политическа подкрепа на най-високо ниво. Не само от страна на парламентите, от страна на външните министри, но от страна на държавните глави и министр-председателите. Ситуацията е подобна на ситуацията, когато беше подписан договор за всеобхватна забрана на ядрените опити. Тогава Жак Ширак и другите лидери знаеха много добре какво представлява договор за всеобхватна забрана на ядрените опити. И затова толкова за кратко време този договор премина от етапа 0 до етапа подпис и ратифициране на достатъчен брой страни, той да влезе в сила. Заедно с цялата международна общност това беше постигнато. Тоест, това е една ситуация, която се разгръща сега ние се надяваме, че това ще повлияе върху нези, които още не са сигурни, например Израел. Тук беше зададен въпрос за Израел. Израел излезе миналата седмица с интересно изявление в Нью-Йорк на срещата на министрите. Имаше 40 министри, начало с Хилари Клинтон и Израел не каза да ние сме готови да ратифицираме договор, но така ли, че Израел е подписал договор, което все пак е добре. Израел каза, ако системата е по-надежна, ако регионалните групи работят, ние ще ратифицираме договора. Смятам, че условията, които изисква Израел, не са извънредни. Така че можем да очакваме, че Израел ще ратифицира договора. Разбира се, много е важно да отчитаме какви са очакванията и тези очаквания могат да нараснат след ратифициране на договор от страна на САЩ. Има също така доста натиск върху Израел. Защото удължаването на договор за неразпространение на ядрени оръжия беше извършено в условия, които са твърде далеч от 90%. Uh, И, така че това е, що се отнася до договор за неразпространение. Имаше въпрос за Русия. Русия ратифицира договора. Русия не разположи толкова инсталации, 95% на е, инсталациите в САЩ 60% е показателят за Русия. Тоест в Русия има по-малко инсталации, но така или иначе Русия може да бъде добър пример за Китай. Защото след като Русия е ратифицирал този договор, това е добър довод пред Китай. weapons, uh, again, um, I do not want... Що се отнася до ядрените оръжия, не бих искал да ви натрапа моето съждение по този въпрос. Хенри Кисинджер се произнесе по този въпрос. Той и други политици искат да се откаже света изцяло от ядрени оръжия. Аз не мисля, че ядрените оръжия могат да решат реални проблеми. Ако ние започнем с договора старт, с по-сериозно намаляване на запасите от ядрено и стратегическо оръжие, то това ще означава също така решаване на някои чисто стратегически въпроси, обвързани с чисто техническите им аспекти. Има много стъпки в сферата на ядрената безопасност. Има и идеи за един всеобхватен подход отново. Т.е. има много добри идеи, които се предлагат. А това, което сега наблюдаваме, че има едно раздвижване в сферата на тези идеи защото също така се очаква Американския сенат да ратифицира договора старт. И разбира се, аз не съм човек, който ще се произнася, но все пак през последните 10 години нещата се променяха и ние свикнахме с това, че сме наблюдатели. Посланието на Обама е следното. Всички вие заклемявахте САЩ за това, че не участваме в договора. Добре, ние ще се върнем, но вие трябва да се присъедините към нас, трябва да се присъедините към мен. Тоест, това е един призив за съвместни действия. За това мисля, че всички ние носим отговорност, за да помогнем на едни по-активни, по-инициативни действия. И една от сферите е ратифициране на този договор. Не в столиците на Европейския съюз, защото цяла Европа ратифицирала този договор. Но, както каза господин Свобода, трябва да се работи независимо от партийните престрастия. Ни работи с парламентаристи, работим чрез Междупарламентарния съюз, работим с много председатели на парламенти, председатели на комисии по външни отношения в националните парламенти. Много от вас могат да говорят с хора в най-различни страни Тайланд, Саудитска Арабия, Индонезия. Защото всяка една ратификация става потик за други страни да ратифицират договора. Така че трябва да поемам една инициативна водеща роля. Бяха зададени въпроси за възстановяването. Всъщност самата система показва, че страните запазват надежда. Така че наистина имаше бури, които не позволяваха на нашия кораб да се движи непрекъснато неотклонно по своя курс, но също така сме имали моменти на слънчево време за нашия кораб, който като цяло се придвижва напред. Няма смисъл, няма защо да преразглеждаме този договор, да го ревизираме, защото самия факт е, че 150 страни са го ратифицирали. Това само по себе си показател е, че организацията работи добре, работи активно. А, кои са финалните стъпки? Те са важни за ситуацията, бих показал набързо два-три слайда, ако е възможно технически. А ако видите в кои региони се разработват те първа ядрени технологии, вие ще видите големи региони, много динамични. И това е Азия, Близки изток, Латинска Америка. Това са региони, които се добавят към традиционните региони. Ако насложим едната карта върху другата, И ще видим, че там, където има политически и правни гаранции, за да бъдат малко загладени острите ръбове, то тогава ще видим, че има а, големи дупки. Те са в Азия и Близки изток. А също така в някои държави от Латинска Америка в Азия и в Близки изток, са страните, които не са ратифицирали договора. И това за нас е напомняне. Да. Може да има различни възгледи, разбира се, за ядрената енергия, но е много важно да имаме система за безопасност, за предпазване. Ако ядрена енергия се използва в е, региони като Азия и Близки изток в съотношение примерно 10% и 12%, ние трябва да гарантираме, че тези проекти са безопасни. Колегата ми показва. Някои от липсващите не толкова тъмнозелени петна. Това означава, че системата да може и трябва да гарантира повече проверки на, на място. Благодаря ви. Благодаря, господин посланник, за тези интересни размисли. Искам да повторя това, което каза господин Свобода. Действително, ако Можем да се съмняваме, че държавите ще ратифицират е, договора за хубавите очи на посланника. Няма да го направят също и за хубавите очи на е, европейските парламентаристи. Така че е абсолютно необходимо да помним постоянно това измерение и в е, графика на нашите делегации с различните страни, да запишем именно тази работа на междупарламентарните е, връзки, постоянно да помним и да припомняме на държавите е, техните задължения и мисля, че действително ние работим ефективно в тази област. Е, два, два въпроса. Госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Господин посланник, трябва да отбележа, че явно много дипломация се е извършила, политическа, парламентарна дипломация, имало и морален натиск с цел ратификацията на този договор. Настоящата ситуация с договора, въпреки че Китай и САЩ явно ще го ратифицират, все пак остава под контрола на няколко държави, които притежават силата да блокират влизането в сила на договора. Защото тази формула, правна формула на влизането в сила не е традиционната формула за влизането в сила на един договор. Мислите ли, че евентуална конференция за преразглеждане на член 14 от договора може да покаже истинската решимост на действащите страни и на подписалите страни, за да влезе в сила? Благодаря. Госпожа Лумечек, заповядайте. Благодаря, господин председател. Посланник Тот, бих искала да ви благодаря за това, че сте тук сред нас и да се извиня, че не можах да дойда, когато сте изнасяли презентацията си по-рано. Аз съм а, нов член на парламента, но в Австрия бях депутат и следя действията на вашата организация. Е, познавам ситуацията като цяло. Е, доволна съм, че сте тук, за да можем да направим тази дискусия с вас. Просто бих искала е, да кажа две неща от името на зелените тук. Нещо, което споменахте и достига до емоционалното ниво на това какво трябва, може да се направи, че имаме слънчево време и се надяваме да имаме възможност да разпънем платната. Надявам се, че това наистина ще ни помогне за в бъдеще да осъществим този договор и да започнем да го прилагаме в действителност. А това, което попита господин Свобода, това е нещо, в което аз съм абсолютно убедена, че ние като депутати, чрез делегациите, чрез срещите, които осъществяваме, чрез срещите с други депутати и политици от други държави, от тези, които те първа ще ратифицират този договор, да подчертаваме колко важен е договора. И както казахте вие, не само за всички нас, но също така и за интересите на самата държава, интересите по сигурността, нещо, което те като че ли не разбират. А, така че нямам въпроси, просто искам да изразя своята пълна подкрепа от мое име и се надявам, че ще постигнете своите цели. Благодаря ви много. Много благодаря. Господин посланник, заповядайте. Yes, on this, uh, famous... Да, за прочутата формула, ще кажа, че ние имаме двойно удоволствие, че за първ път и за последен път сме имали това, че системата се е задействала. Тези 44 имена, които са ратифицирали договора и му позволиха да влезе в сила. Сега за Северна Корея. Това е един непредсказуем фактор, както знаете. Северна Корея е много порита по някои въпроси, както знаете, така че е доста трудно да се предскаже присъствието на Северна Корея. По-скоро въпросът би трябвало да бъде дали останалата международна общност трябва да бъде заложник на този договор или само някои страни. Бих казал следното. Да вземем Северна Корея. С всеки опит Северна Корея подобрява своя капацитет не само да изгради много елементарни ядрени оръжия, но и по-усложнени, по-високотехнологични ядрени оръжия. И тя може да се доближи до етапа, в който ще може да произвежда ядрени бойни глави. И разбира се, това предизвиква сериозна загриженост сред страните от региона. От гледна точка на разпространението на технологиите и ролята на Пхинян – бих ви напомнил, че ние не говорим само за класическия проблем за разпространение на ядреното оръжие, засягащо страните от региона. Обаче, ако това гаражно производство на ядрени оръжия привлече потребители, купувачи от други региони, то тогава ние ще имаме една дупка в сградата, която може да предизвика нови пукнатини в стените на сградата. Тук сме изправени пред сложна дилема, защото ние можем да кажем, че една страна просто извършва опити и това може да бъде също така едно изпитателно поле, което се използва и от други страни. И можем дори да предположим, че една страна може да предлага ядрените си услуги на други страни. Смятам, че вместо да се отпускаме да кажем, добре, добре, дори и седем ратификации са достатъчни, защото ние не искаме определени страни да запретнат ръкави и да намерят всички възможни средства. Аз знам, че може би звуча наивно, но ако през 96 година не беше разглеждано като наивно създаването на този договор, то не е наивно да се предполага, че този заключителен етап е за договор е важен. Да, разбира се, необходими са действия. Необходимо е влиятелни политически фигури да участват. Но основното е, и аз опитвам тук да ви промия мозъците, ако мога така да се изразя, в най-положителния смисъл, че не става дума за нас които трябва да правят нещо. Това е послание към моите колеги в Женева. В тази дейност, за която така говорим с добри думи, всички ние можем да направим своя принос, голям или малък. Това е което може да случи. Аз не мисля, че ще бъдат полезни късите съединения и не смятам, че има проблем. Мисля, че имаме благоприятна възможност, от която може да се възползваме и тя не е само свързана с договора. Има също така благоприятни възможности, свързани с многостранното сътрудничество. Президентът Обама каза, моля, присъединете се към нас, нека обединим силите си. Според мен има благоприятна възможност през следните 2-3 години, може би малко по-малко време, поради средносрочните междинните избори в САЩ. САЩ наистина инвестираха много и искат възвръщаемост трябва, разбира се, да се погледне какви са ползите. Всъщност този договор е един много конкретен резултат. И трябва да се покаже, че има конкретни резултати. Трябва да се покаже, че има възвръщаемост на инвестициите защото иначе можем да чакаме с десетки години възвръщането на слънчевото време. Знаем, че не е толкова приятно да се плува с ветроходка, когато времето е лошо. Вашето изказване беше изключително полезно и високо оценено от всички. Естествено, винаги се чувствате добре дошъл, за да ни кажете докъде сте стигнали Явно в този процес ние парламентаристите имаме важна роля да играем, като се отчете експертизата и е, изключителното ниво на вашите оценки, ви каня още веднъж, още от сега да дойдете до година, за да ни информирате по този процес. Много ви благодаря. Това е края на днешното заседание. Ще се видим отново на 15 октомври. Господин Вайс ще дойде от Европейската агенция за отбрана и ще е, имаме работа по, по разминирането. Всъщност, заседанието в следващата седмица на 6 октомври на ФЕД ще е, приеме друга личност, Отново ще помоля членовете на бюрото да останат както вчера.